Der slowenische Kandidat hat das Wort. И така, словенският кандидат има думата, моля. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен е чест да говоря днес пред вас като словенска кандидатура за Сметната палата. Сметната палата е отговорна пред гражданите и поради това аз мятам, че като член на Сметната палата трябва да бъда потвърден от директно избраните представители на европейските граждани. Ако ме одобрите, аз ще бъда много горд да спазвам етичния контекст на членовете на, сметните, на Сметната палата, така както го правих като член на Сметната палата в Словения. Уважаеми депутати, смятам, че моята квалификация е ясно определена и описана в документите, които имате. Аз няма да повтарям нищо от това. Искам само да се спра на някои от точки, от точките, от моментите, които могат да са ви в полза, от полза при вземането на решението. В сътрудничеството си с вашия, вашата комисия ще заложа именно на сътрудничеството. Ще се ангажирам да се срещам с вас по, в, по официални и неофициални поводи, така както правех в Словения с различни комисии. Не зная каква отговорност би ми предоставил председателя на Сметната палата, но ако това са области, които ви интересуват. Аз с удоволствие ще ги обсъждам с вас под каквато и да е форма. Вярвам, че трябва да има връзка между депутатите и членовете на Сметната палата. Заедно може да подобрим контрола на разходването на публичните средства и да осигурим това да става в интерес на европейските граждани. Мисля, че те го очакват от нас. Тъй като от 9 години работя като аудитор в частния сектор и, от 11, и за 11 години съм работил като аудитор в публичния сектор, аз познавам процеса в неговите подробности и зная критериите за извършването на аудитите. Финансовите одити и одитите на съответствието са много важно, но аз съм се специализирал върху одитите на резултатите, защото именно при тези одити аудиторите могат да дадат препоръки за подобряване на цялостния процес. Това беше моя приоритет, когато правех моите одити. Винаги съм се опитвал да мога да отговарям на следните въпроси. Може ли планирането да се подобри? Има ли резултати, които да могат да се подобрят? Могат ли същите резултати в същото качество да се постигне с по-малко средство? Има ли прозрачност при всичките процедури? Това бяха основните моменти, които ме водиха в моята одитна дейност, независимо дали ставаше дума за финанс, финансови одити, одити на съответствието, одити на резултатите, независимо дали ставаше дума за аудитиране на частни публични институции, организации аге, или агенции. В същия дух ще продължа да работя като член, член на Европейската сметна палата. С интерес очаквам вашите въпроси и ще се опитам да им отговоря кратко и задълбочено, но ако имате допълнителни въпроси, моля, задайте ги и аз ще навляза в подробности. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Вие спазихте времето. Това се случва за първи път днес. Докладчикът има думата господин Стас. Благодаря, госпожо председател. Постоянният докладчик е Инго Шалте, но тъй като докладчикът и кандидатът от една и съща нация, решихме, че е хубаво аз да поема ролята на докладчик. С интерес и удоволствие прочетох отговорите на въпросите. Отговорите бяха добри. И с интерес изслушах и вашето устно изложение – направи ми впечатление следното. Казвате, че сте работили много в областта на одитите и че сте работили много с депутатите от вашия парламент. По отношение на сметната палата имаме чувството, че някои от докладите, особено специалните доклади, не получават нужното внимание сред обществеността. Затова моят въпрос е, смятате ли по някакъв начин да подобрите е, тази ситуация? Как смятате тази добра работа, която се върши тук, върши тук в Сметната палата, може да се използва по-добре на национално равнище? Вторият ми въпрос. Знаете, че Европейският съюз се развива и госпожа Георгиева, е, комисар за борба с злоупотребите, е много активна в тази област. Ние сме се ориентирали в този мандат към един бюджет, ориентиран към резултатите. И моят въпрос е, как смятате, че Европейската сметна палата и нашата бюдж... комисия по контролен бюджет да подобрят и ускорят този процес, процеса за ориентиране към резултатите. Кандидатът има думата. Благодаря, господин Стес. Благодаря за вашето за вашите добри слова и за въпросите. Нека ви отговоря като имам предвид връзките с депутатите от нашия парламент. Сметната палата в Словения има също много връзки и работи в тясно сътрудничество с комисии, с парламентарни комисии. Някои от тези парламентарни комисии оценяват сътрудничеството си с Сметната палата много високо. Освен това, има и депутати, които смятат, че са достатъчно компетентни да обсъждат одитните доклади. Аз лично смятам, че сътрудничеството между Сметната палата и парламента е абсолютно необходимо условие – По същия начин смятам, че връзката между вашата комисия и Европейската сметна палата е много необходима. Сега за важността на докладите на сметната палата. В отговорите си на въпросите аз подчертавам, че е хубаво да се вземе предвид и мнението на аудитираната институция – особено когато има последващи одити. Както знаете, Сметната палата контролира и надзирава прилагането на препоръките в последствие. Но може би наистина на докладите трябва бъдеще да се обръща повече внимание. Бюджетните одити те се съсредоточават все повече върху резултатите, както в държавите членки, така и в Европейската комисия. В този смисъл искам да подчетая следното. Ако въпроси, свързани с резултатите, с изпълнението, имат връзка с бюджетни въпроси, предполагам, че бюджетното преразглеждане ще бъде един много сложен процес, преразглеждането на бюджета. Ja, herzlichen Dank. Jetzt bekommen die Mitglieder das Wort. Благодаря. А сега депутатите имат думата. Колегата Thank you, Chair. <clears throat> um, thank you, Mr. Yareb. Благодаря, господин Яреб. Аз всъщност нямам въпроси, много въпроси към вас. Това не се случва често. Но аз зададох един въпрос на първия кандидат ще ви го задам и на вас. Това е нещо много важно. А именно. При много случаи сме се обръщали към Сметната палата за допълнителна информация относно дефицити при разходването на средствата в държавите членки. Това е информация, засягаща съответната държава членка. До голяма степен получаваме информация, но далеч не толкова задълбочена, колкото бихме искали. така въпросът ми е, ако вие сте номиниран ако вие сте номинирани, как смятате да подобрите тази ситуация? Как смятате да ни предоставяте по-подробна информация за дадените страни, за които ни искаме информация? И вторият въпрос е въпроса за равнопоставеността между половете. Имате ли някакви идеи в този смисъл? Защото не става дума само за отношението на държавите членки, а и за членовете на Сметната палата. Госпожа Аяла Сентър. Благодаря, госпожо председател. Господин Сафарма засегна един въпрос – а именно се равнопоставеността между половете. От 7 кандидата, които са били номинирани заедно с вас, е, знаете ли дали между тях е имало жена? Сега по отношение на вашите квалификации. Вие казахте, че сте били капитан в в армията. Какво бихте привнесли от вашите, вашия военен опит в Сметната палата? Надявам се, че това, което сте научили като военен, е, ще е полезно. Сега за публичния дълг. Вие казвате, че искате да го намалите. Имаме договора от Мастрихт и тези критерии от Мастрихт не се спазват от всички държави членки, както по отношение на дефицита, така и на излишъка. Как смятате да действате превентивно по отношение на публичния дълг? Защото имам чувството, че искате да ограничите управлението на публичните финанси. Имате приятелски връзки с господин Шолтес. Вие, освен това, <clears throat> залагате много на екологията, което е чудесно. Вие говорите за въздействие, еко... екологично въздействие, екологична оценка на въздействието. Бих искала да знам как могат да се подобрят финансите в тази област. Вие искате да обогатите професионалния си опит, работейки в Европейската сметна палата, но какъв е другия ви европейски опит и как смятате да обогатите тези два елемента. Искам да ви помоля да отговорите на английски, освен това, тъй като е, искам да зная, че в бъдеще ще мога да си говоря директно с вас. Господин Штековски. Благодаря за въведението от кандидата. Може да отговаряте и на словенски, на мен това не ми пречи. Искам да разбера дали при вас няма да е проблем това, което вие споменавате в отговорите си за езиковите си способности и умения. И на следващо място, как смятате да подобрите значението на работата на Сметната палата – и ако бъдете одобрен, знаете ли с какви теми бихте искали да се занимавате? Тоест, в кои теми има най-големи пропуски при използването и абсорбирането на европейските средства? Колегата Балчидис. Благодаря. Господин кандидат, вашият опит е убедителен. И ясно става от това, което казахте, че сте изпълнявали различни функции, но вашата функция сега ще е още по-различна, защото ще трябва да, да да общувате с държавите членки. Имате ли опит с общуване в рамките на европейските институции? Е, по какъв начин смятате да общувате с европейските институции? И на следващо място, кое смятате, че е най-големият проблем на Словения при абсорбиране на европейските средства. Благодаря. Извинявайте, но при мен немския превод и вече чрез английски, за това се бавя така, казва председателката, колегата Либерацки. Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос е следният. Сметната палата се занимава с изчисляване на грешките, на процента грешки, да аргументира защо са се получили. Ние очакваме анализ на резултатите. Вие смятате ли, че това е възможно да представяте един такъв анализ, анализ на резултатите? но не просто от бюрократична перспектива, изчислявайки само нивото на грешки. Господин Шолтес. Уважаеми колега, съвсем накратко. Европейската сметна палата – издава и препоръки. Много често тези препоръки не се прилагат достатъчно добре или се игнорират и това е непрекъснат проблем. Бих искал да зная дали смятате, че мандатът и компетенциите на Сметната палата трябва да бъдат увеличени, така че тези препоръки наистина се прилагат от аудитираните институции. Председателката, аз също имам въпрос. Когато човек види вашата биография и публикациите, всичко това е много впечатляващо. Освен това, Казахте, че сте написали в свободното си време две, е, е, две книги е, по градинарство. Чудесно, но вие сам, сам ли живеете в Люксембург? В такъв случай нямате семейство. А, в такъв случай ще има да скучаете много през дългите зимни вечери that I, I could answer in English to your, to your questions, but I have decided uh, to speak in Slovenian language because uh, you have offered me a possibility. Аз uh, бих предпочел да говоря на словенски, а нямам проблем да го говоря на английски, така че, тъй като това е словенски е, е, официален език на Европейския съюз, аз ще продължа на моя роден език. И така. Словенският представител в Сметната палата не, е, не е един, има, има много членове на Сметната палата, които, които са и жени. Мисля обаче, че Сметната палата трябва да подобри своята практика, може би след пенсиониране на, на сегашни членове. По този начин може да се подобри баланса между половете. Особено, що се отнася до жени на високопоставени длъжности. бе ми зададен въпрос за информацията за отделните държави членки. Аз лично смятам, че добри и лоши практики или не, неадекватни практики при абсорбцията на европейските фондове трябва да са достояние на всички от тези, които се интересуват от докладите. Ако Сметната палата изготвя доклад за изпълнението на бюджета на ниво държави членки, то тогава може би трябва да променим събирането на данни и е, аудитирането, така щото аудиторът или аудиторите да може да си съставят, съставят една, едно адекватно мнение. Госпожа Ела Сендър говори за моята кариера. Това не е нещо, което аз сам съм избрал. По времето, за, извинявайте за моята военна кариера, става дума това не беше доброволно. Всеки, който беше завършил висше училище, трябваше да служи в армията. И аз реших да премина офицерска програма, за да мога да допринеса повече за общата кауза, не да бъда прост Сега за публичния дълг. Лихвеният процент тук е важен. 50%, 50% от всички разходи от националния бюджет отиват за плащане на лихвения процент. Мастрехските критерии по повод на това ще кажа че счетоводните стандарти са въведени именно за спазване на тези критерии. Те са въведени на базата на, на системата на постепенно начисление, годишно начисление. И въпросът е дали все пак тези критерии са все още актуални защото годишното начисление може да даде възможност за повече публично-частни проекти да се развиват. Но тези критерии влияят върху резултатите в държавите членки. По отношение на екологичния одит, например, ние се опитваме да оценим колко, какви средства биха останали в националния бюджет, ако изпълним всички препоръки на Сметната палата. Резултатът е, че 53 милиона евро ще са необходими за 3 години да подобрят обработването на отпадъците. В момента вървят два аудита и аз ги ръководя. Единият е Единият е свързан с дефицити от миналото, вторият одит се занимава с новото бюджетно, с бъдещото бюджетно планиране. Така че вие може би разбирате, че аз не мога да говоря в момента за съдържанието на тези одити. Сега за въпроса за подготовката на бюджетните, на докладите за бюджетните одити или за другите одити. Ние може да преценим дали целите са постигнати или не. в хода на докладите ние изчисляваме и процент грешки, върху какво обаче Сметната палата трябва да се съсредоточи. Когато става дума за одит на изпълнението, то тук тогава се изготвят специални доклади, в които се оценява дали резултатите са постигнати, дали са постигнати ефективно, дали е, средствата са разходвани по правилен начин, по законосъобразен начин. По принцип, тук сметната палата може да се съсредоточи не само върху дефицитите, а и върху резултатите, не само върху пропуските, но и върху положителните страни. Господин Шалте ме попита за мандата и компетенциите на Сметната палата. Дали той е достатъчен или би трябвало тези компетенции да се разшири. Когато сравнявам Европейската сметна палата и Словенската сметна палата, мога да кажа, че като корективни мерки Европейската сметна палата може да, издаде, да излезе само препоръки, докато националните сметни палати могат да настояват за, за поправяне на дефицитите, в противен случай се налагат санкции. Може би може да се постигне същото и на европейско равнище. Сметната палата трябва да повтаря непрекъснато своите препоръки и по този начин може да се постигне подобрение. Вашата комисия тук може да играе ключова роля. Надявам се, отговорих на всички въпроси. Ако не съм отговорил на някой колега, моля, напом... напомнете ми. Когато човек аудитира, когато човек работи в сметна палата, човек се уморява, изтощава се. Затова понякога е хубаво да прави нещо друго, за да се облегчи от професионалния нататежа. За това аз се занимавам с градинарство. И в течение на времето това стана моя страст. Когато пътувам в чужбина, аз ходя, посещавам с удоволствие а, панаири на цветята, правя снимки. И след няколко години на такива занимания, аз направих, изготвих тези две, две книги, опитвайки се да окоръжа словенците да се грежат по-добре за своите градини. Имаме чудесни примери вече и ако искате да ги посетите в Словения, ще ви кажа къде са те. Благодаря. Добре, ще е, се посъветваме с вас в, при такъв случай. Е, докладчикът има думата. Voorzitter, behalve, behalve dat er, als we de kandidaat goed zouden... Благодаря. ако одобрим този кандидат, знаем, че винаги ще може да имаме една градина, в която да водим своите разговори. А, получихме всички информации от кандидата. Благодаря. Сега може да преминем към оценката. Благодаря, казва председателката. Беше ни интересно да чуем това, което ни казахте. Ще се видим отново. Благодаря. Сега искам да помоля колегите, които нямат право да присъстват на продължението на заседанието да напуснат. И сега трябва да изберем комисия, изборна комисия, Андре. Трябват ни трима колеги. Трима колеги за, за изборна комисия. От социал-демократите може би някой? Господин Бистисен, благодаря. Някои други колеги, които да имат желание? Genau, da, nichts. Genau, die Frau, genau. Die Frau Kollegin, ja. Ja, also wer jetzt? Ja? Ja, genau. Also gut, der Kollege Liberatski, gut. Die Kollegin Liberatski. Добре, вие сте изборната комисия. Jetzt müssen wir die Nichtöffentlichkeit herstellen. Wünschen die Fraktionen nochmal das nochmal. Политическите групи искат ли да се съвещават за последния кандидат? Не. Добре. Тогава продължаваме с гласуването. Инес. Няма проблем, Инес. Ние ще подготвим нещата, за избора, за гласуването. А когато вие сте готови, дайте ми знак, за да продължим. И така правим кратка пауза.